колеги, които искат синя карта, но са се записали и за спонтанно изказване в залата. Имайте предвид, че или едното, или другото. Сега е, господин Фандендрис има думата. Колеги, Предвид това, че има процедури за нарушения срещу Унгария и Полша, е, не се основават на нарушението на свободата на пресата. Ако вземем Белгия и другите, където имаме субсидирани пресите, отдавна трябваше да се обект на такава процедура. В крайна сметка, говорим за държави, които искат да съхранят идентичността, а, и своя суверенитет. Ние не предлагаме никакви решения, нито за кризата с миграция, нито за финансовата. Така че а, а, тук се противопоставяме на държави, които не искат тази свръх. А, а, федерация и ги наказваме. С Брексит имаме една страна, която вече си тръгна. Колко ще си тръгнат преди да чуете какво искат хората всъщност? Председателя. Благодаря, господин председател. Е, демократите имат е, категорично мнение по член 7 срещу Унгария и Полша и ние държим на това мнение. Е, всеки има право в рамките на демократичния процес да взема решение. Реакцията на Европейския съюз редица държави ни се струват неадекватни, истерични. Демокрацията, човешките права според нас не са застрашени в Унгария. Унгарския народ сам трябва да изгражда своя демократичен процес и да ръководи държавите си вие се опитвате да накърните националното достоинство, както и забраната за националните флагчета тук. Винаги съм бил горд, че, са, че съм швед. Ще продължавам да нося националните символи, независимо какво казва Европейския съюз. Трябва да се гордеете, че са представители на своя народ Госпожа Фокс, една минута, Благодаря. Тази седмица, за съжаление, един е, прочут британски философ е, почина. Преди това той получи високо унгарско отличие. Полша и е, Унгария се бориха героично а, срещу а, руското господство. И сега а, точно срещу тези държави а, се организира процедурата по член 7. Това а, е мека авторитарна тактика. Не съм апологет на Орбан. Аз настоявам за свобода на словото и на медиите но за разлика от онези, които ръсят омраза, аз проявявам пълно уважение към решенията на избирателите в различните страни, независимо от това дали ги одобрявам или не. Вие не приемате това, вие нелиберално отричате свободно направения политически избор. Благодаря. Господин Ранхел има думата за една минута. Госпожо председател, госпожо комисар, представител на съвета, искам да припомням нещо много важно. Европейския съюз е клуб на демократични държави който има върховенство на закона, разделение на властите. По тази причина е от основно значение, когато се пропуква тази система и в този принцип, да укрепим нашите демокрации, да имаме механизми, за да можем да установим какво се случва и дали държавите членки спазват правилата. Има проблеми в Унгария и в Полша. Истината е, че член 7 е неефективен. Така че от решаващо значение в хода на този дебат ние да защитим една система и процедура, които да са съобразени с а, крайната цел и да са приложими в целия Европейски съюз, независимо от обстоятелствата. Надявам се, че унгарски, унгарското и полското правителство ще предприемат необходимите стъпки, за да има ефективно прилагане на член 7. Благодаря, господин Ранжел. Uh, Специално, що се отнася до този... Не смятам, че нашия доклад ще спре Виктор Орбан или ще го накара да признае грешката си. И истината е, че те продължават да действат в избраната от тях посока. Посягат на свободите, посягат на съдебната система, посягат на независимото изкуство, стимулират намират лоялни и предани нему хора. И сега той се опитва да централизира и европейските средства в свои ръце. А, в, водещите фи, е, фигури около него а, са а, хора с от, от категорично незаслужаващи доверие. И Виктор Орбан използва европейските пари, за да настройва общността, угарската общественост срещу Европейския съюз. Не смятам, че някой ще се изненада това е, всичко, което правим е да пишем безконечни доклади, е, които Орбан дори не разбира. Е, всичко, което той ще разбере е да го плеснат през пръстите и да му кажат престани да разхищаваш парите. Правителството му трябва да бъде наказано, защото това е единствения начин да бъде защитен унгарския народ. И това е в интерес на Европа. Благодаря, Ромео Франц, една минута. Благодаря, господин председател. Хора с, с идващи от мигра... миграцията са третирани неправилно. Децата от ромски происход са отделени в отделни класове. Нямат никакви шансове за успеша. Е, е, е, само миналата седмица филм Един съд в Дебрецен присъди е, в полза на пострадавшите е, резултати от този расизъм. Но какво прави Орбан? Вместо да помагне на децата, той подклажда расизъм и настроива обществото срещу Рома. Е, малцинството. Престанете да настройвате е, обществото срещу малцинствата и е, приятели и колеги от НП, най-сетне направете необходимото, за да изключите Орбан. Използвайте член 7, за да поставите господин Орбан на мястото му. Синя карта от госпожа Ярока. Има и други желаещи, но след госпожа Ярока. Ще приемете ли въпроса? Госпожа Ярока, заповядайте. 30 секунди. Благодаря, колеги, за прие... това, че приемате е, тази синия карта. Знаете, че работим по въпроса за ромите. Кажете ми, друга държава направила повече за европейските роми, отколкото Унгария. Посочете такава държава. Ливи, Ливи. Уважаема Ливия, не е това въпроса. Ще ми се това, което вие казвате да е истина. Ще ми се, но имаме факти и доказателства. Само преди няколко дни това съдебно решение ясно разкрия. Не можеш да го спорваш. Това е истината. Нека говорим за факти и доказателства и за това как да променим положението за тези хора. Нали? С това се занимаваме заедно с теб. Но не можем да а, говорим за измислици и лъжи да вземем доказателствата и да се опитаме да променим нещата, нали? Това се стараем да направим. Благодаря, казва председателят. Господин Джамбаски. Уважаеми колеги, това, което се случва, именно наказателните процедури срещу Унгария и Полша, разбира се, са лов на вещици. Лов на вещици, защото народите на Полша и на Унгария са избрали суверенно своите суверенни правителства това е волята на народите в полша и в унгария. истинската причина да не ги харесвате уважаеми колеги отляво тези от вас които се гордеят повече с червената петолъчка отколкото с националното си знаме е че вие не харесвате политиката на полша и на унгария по отношение на нелегалната миграция по отношение на еднополовите бракове по отношение на джендър пропагандата по отношение на акциите на господин сорос. това всъщност вие не харесвате и го правите под формата на една чисто тоталитарна и болшевишка диктатура. вие отричате свободата на унгарския и на полския народ да изберат своите правителства и да знаят как да се управлява полша и унгария. не вие а те ще решат как да се управлява полша и унгария. знам че част от вас се срамуват от националната си принадлежност но нека ви кажа много империи са се опитвали да заличат нашето национално чувство и не са успели и вие няма да успеете. благодаря ви за вниманието. От госпожа Барли имате синя карта. Е, приемате ли? Заповядайте. Съгласен ли сте с мен, че тоталитарните диктатори, самодържци, работят именно по този начин. Те преследват и инакомислящите И не смятате ли, че точно това става в Унгария? 30 секунди имате. Точно това става не в Полша и Унгария. В Полша и Унгария поляците и унгарците избират своите правителства. Това става тук, в тази зала. Когато вие не сте съгласни с нас, вие ни обвинявате и не ни давате да се изразяваме и ни наричате с различни имена. ето това е тоталитаризъм ето това е потъпкване на свободата на словото ето това е новият ляв либерален болшевизъм. благодаря ви за вниманието. За една минута давам думата на господин Белами. Господин председател, всички сме се събрали тук, за да обявим върховенството на закона. За какво става дума в Унгария? Е, да, изборите са свободни. Има политически плурализъм, има опозиция. Е, е, пресата има право да критикува правителството. До Доколкото знам, няма е, журналисти, които да са пострадали от правителството. За, правителството е законно избрано. Можем да продължим по същия път. Можем да продължим да успорваме правото е, и избора на е, унгарския народ. Всичко е законно, но нямаме право да посягаме на, право, на върховенството на закона, кога когато се посяга на тези основни за Европейския съвет принципи и а, основи. Господин Белами, микрофон за а, го, има, има въпрос, има синя карта към вас от вашата, от госпожа Тун, от вашата политическа група. Приемате ли да? Госпожо Тун, заповядайте. Имате 30 секунди. Благодаря, колега от моята политическа група. Искам да попитам дали изборите са наистина свободни, ако няма свободни медии. Това първо. Второ, е, трябва ли да бъде убит журналист, за да се докаже, че няма свобода на медиите? И трето, дали правителството, макар и избрано с мнозинството на избирателите, може да нарушава демокрацията, закона и съдебната система и свободата на медиите? Благодаря. Това е моят въпрос. Интересен въпрос, казва председателя. Имате 30 секунди за отговор. Благодаря, господин председател. Три отговора. Първо, има медии, които критикуват правителството на Унгария. Те съществуват. Има ги. Втория въпрос. Да, когато бъде убит журнали, това е драма. И до сега ням, няма процедура по член 7. И трето, вие госпожо, ме за засегнахте, говорихте за срам и аз казвам, че този който внася разкол между европейските граждани, извършва предателство на подобни процедури. Да, това наистина председателя, съгласно правилника, Имате 30 секунди за отговор на госпожа, да отговорите на госпожа Туна, не да отправяте реплики към други колеги. Моля, зачитайте правилата и е, председателя на, в тази зала. Сега давам думата на госпожа Зипел. Благодаря и отново Унгария. Протести на опозицията, надигнати гласове в международната или националната общност и какво от това. Все така и в Унгария на власт е едно, една партия и едно мнение. В бъдеще правителството ще определя финансирането на националните театри и техните директори. Национален съвет по култура хората ще дърпа конците. Да не бъдем наивни. Политическата култура контрола, политическия контрол върху културните институции граничи с цензура. Не може да се и участва в платформи. Това е промиване на мозъци в режим деликатни тъкани. Така че новото развитие в Унгария са, скан, са скандални и нашите граждани са съвсем прави да не ги приемат. Време е за категорични последствия. Сега госпожа Скот Като. Една минута. Благодаря, господин председателю. Сближаването между Унгария в лицето на господин Орбан и новото правителство Британия най-напред имаме Тим Монгомери, който поиска да има специални отношения между Лондон и Будапешта. А след това Орбан определи Джонсън като виден политик. Всъщност, ставаме ли свидетели на това Обединеното кралство да се превърне в фалшива демокрация? От 2010 година насам правителството на Орбан а, извършва нападки срещу журналистите, свободата на средствата за информация, отнема лиценза на BBC и въобще се създава, е, е, унищожава цялата система, която може да контролира правителството. Имаме цензура, каквато не е имало до сега. Той е за Брексит, защото така се подпомага нелибералната демокрация. Торитата на а, Джонсън всъщност а, а, положиха червения килим за Орбан, председателя. Господин Ленърс има думата. Благодаря, господин председателю. Европейския съюз не е, е случайно създало се обединение на държави. Той се основава на общи ценности – върховенство на закона, свобода, права на човека. Това са основополагащите ценности на нашето сътрудничество. Именно заради това трябва да се придържаме а, е, към тези ценности във всички държави. Преди година и половина парламентът обяви, че тези ценности са застрашени в Унгария. И е добре днес да провеждаме тези разисквания и да гласуваме по утрешната резолюция. Но реално съветът трябва да проведе тези разисквания – там а, не се правят опити за пълен и откровен а, диалог. И правителствените и държавни ръководители ни показват, че ценностите за тях са просто празни думи. Благодаря. Има Въпрос с е синя карта. Приемате ли? И слушах оратора, но така чувствам една дилема. От страна на политическата си група вие заявявате, че трябва да отстояваме европейските ценности и да говорим открито, но има колеги от Унгария, които са против това. Наясно ли сте в политическата си група каква е позицията ви? Знаете ли на коя страна сте? Имате 30 секунди да отговорите. Не, аз ще решавам вашите дилеми. Правете си го сам. В групата обсъждаме този въпрос, политическото ни семейство го правим и ще продължим да го правим. Вие си се грижете за вашата група, на добър час ви пожелавам с вашите малтийски колеги. Ние ще се оправим в нашата група. Много интересна размяна на мнение. Следващия оратор сега има думата. Благодаря, господин председател. Орбан продължава да посяга на демократичния ред и основните права в Унгария. Положението се влушава. Европейския съюз не може да направи нищо. ако има европейска награда за находчивост, мисля, че е, Фидес и ПИС в Польша успешно ще се оспорват е, в своите умения да нарушават правилата на Европейския съюз. Очевидно сме, че сме в задънена улица по член 7. Необходим ни е нов механизъм, но едновременно с това не трябва да спираме работа и да предложим конкретни санкции. Ако държавите членки не изпълняват изпълняват член 2 от ДЕС, те нямат право на финансова помощ. Нашите граждани в бъдеще няма да приемат злоупотреба с европейски средства в ущъп на нашите общи ценности. Благодаря, казва председателят господин Винче. Micro. Скъпи колеги, тези общи стойности и върховенството на закона са стълбовете на нашите общества. И можем да спорим как точно да се упражнява контрол върху това. Европейския парламент всъщност непрекъснато споменава член 7, но това не е нещо, което може да бъде транспонирано в закон. Всъщност съветът е този, който трябва да стигне до окончателно решение и ние не можем да позволим да иземаме тези функции на друга институция и да влизаме в разрез с договорите този страх от уронване на общите ни ценности а, всъщност насочва усилията ни срещу две държави в Централна Европа, като че ли всички други се справят отлично. И се прилагат тези двойни стандарти по отношение на източна Европа. Това уронва доверието на гражданите в нашите институции. Председателя, госпожа Пири. Благодаря, господин председателю. Преди година и половина Европейския парламент се обърна към държавите членки а, да се позоват, с призив да се позоват на член 7. Оттам на сетне мина година и половина. В съвета се прехвърля горещия картоф насам натам. И министър-председателят Орбан обаче не е колеблив той а, а, унищожава плурализма в медиите и като Европейски съюз ние го оставяме да го прави. Той Продължаваме да сме в блокаж по отношение на член 7. Процедурата по член 7 трябва да бъде възприета много сериозно, да бъде приоритет за нас. Колеги, аз се чудя дали по време на следващото пленарно заседание колегите няма да седнат в крайно дясно, където си им е мястото. Много унгарци все още вярват в демокрацията в Европейския съюз. Ние заставаме зад тях. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Хитвеги. Благодаря. Хайде да видим защо тази изфабрикувана процедура е насочена срещу Польша и Унгария. Това е така, защото левичарските групи поставиха това като условие, което пречи да се обсъжда убийството на малтийската журналистка. Срамно е да обсъждаме Полша и Унгария при такива събития през януари 2020 година. Свободата на словото е гарантирана, свободата на медиите също голямо е разнообразието на медиите. Левичарските е, сили – не се грижат за бъдещето на европейската култура, злоупотребяват а, с правомощието на а, съвета, за да накажат Полша и Унгария с изфабрикувани процедури. Приемате ли въпрос с синя карта? Да, заповядайте 30 секунди. Много благодаря. Политик от Фидес се включва в дебатите. Това в Унгария не се случва. Съвсем прост въпрос. Поред Фидес и Орбан всичко е наред. Тогава защо сте толкова категорично против обвързването на европейските фондове с върховенството на закона? Та не е ли само признание на виновния? Благодаря. За какво говорим? Левите сили злоупотребяват с понятието върховенство на закона и го превръщат в политически инструмент. Не приемате никаква друга позиция. Вие сте враговете на толерантността и демокрацията. Можем да говорим за върховенство на закона, само ако едни и същи правила се прилагат при всички, при едни и същи условия, при едни и същи процедури. В противен случай, вие ще злоупотребявате за политически цели и ще водите лов на вещици. Рафаел Гликсман. Благодаря, господин председател. Е, е, преди година ние гласувахме член 7. Вече една година правителствата на Унгария и Польша продължават да нарушават закона. До сега съвета организира изслушвания, експертни становища и така нататък. Резултат нула. Така че трябва да сме наясно, че нашите пари отиват път в накърняване на нашите принципи. Трябва вече да се от... имаме това предвид. Нека го плеснем през пръстите. Не можем да финансираме поведение в разрез с демократичните принципи, защото в Унгария има млади хора, има НПО, има честни граждани. Не сме сами в тази битка. Е, не можем, не става дума за политическа група. Става дума за битка в името на европейската демокрация. И не можем да допуснем това поведение от господин Орбан. Господин Ханзен, една минута. Господин председател, правовата държава предполага контрол върху политическата власт, както това е в основата на нашата демокрация и на европейските ценности и управляващите, и управляваните трябва да бъдат контролирани. Ние за, за, а, отново сложихме, включително а, и с нови поведения, взем посегателството върху а, а, съдебната система, е поредна съчка в кладата на демокрацията. И не бива да се допуска това. Общо взето поведението е крачка напред, две назад, при взети всички стъпки. Независимо от политическия цвят, си всички осъждаме това. Е, това не, не може да бъде поведението на един истински християн-демократ и не може да бъде търпяно в това отношение. Благодарим, господин Хансен. Сега госпожа Волат. In Wahrheit Истината е, че е всъщност потрясающо, че в доклада 2018 година тук в парламента не е последва никаква реакция нито от Унгария, нито от съвета. Унгарското правителство продължава да нарушава общностното право и се превръща в демокрация фасада без а, с, правилно съдебна система, а, премахват се университети, ограничава се гражданското общество и съвета просто гледа с кръстени ръце. Да, да допуснем това означава да се откажем от европейския си про- проект. Ние настояваме не само да продължи работата по член 7 от страна на комисията и съвета, но и да се приеме съответен закон за обвързване на финансовата помощ с поведението на държавите членки. Председателят с това изчерпахме списъка на записаните за изказвания. Следва спонтанни изказвания. Приети са пет изказвания. Един от записаните колеги вече имаше синя карта, както казах, не се допуска двете. Сега госпожа Юрев, две минути. Скъпи колеги, разделението на задачите в Европейския съюз между институциите е ясно. Проекторезолюцията, внесена от либералната левица, има две противоречия в нея. От една страна Европейския парламент иска да присъства на заседанията на съвета. И с, а, правната служба и съвета имат становище, защо и то това е, че така се нарушава европейското право. Член а, а, се простира върху области, които а, не а, са в промощията на парламента. Защо изнасяте лекции на Унгария тогава относно върховенството на закона? Госпожо комисар, мисля, че комисията може да помогне в това отношение и не бива да смесваме политиката с правни въпроси. Ако някой а, иска да има анкета по отношение на върховенството на закона, а, то това трябва да бъде направено съобразно правилата. Призовавам това да приключи най- в най-кратки срокове. Благодаря. Преди 10 години Виктор Орбан и а, неговото правителство дойдоха на власт с огромно мнозинство. И от тогава положението се влушава непрекъснато. Обсъждаме въпроса многократно, но ако се върна в миналото, аз бях председател на комисията и бях ръководител на делегацията, която проучи въпроса с академичната свобода. Няма е, солидарност по отношение на миграцията. Не бива да забравяме, че избирателите наистина с мнозинство гласуваха с вас, но гражданския вод не ви освобождава от отговорност за вашите действия и за нарушенията на върховенството на закона. Да, искам да кажа, че ние имаме е, готовност да дадем пълна подкрепа за продължаване на процедурата, както и обвързване на ползването на европейските фондове с пълно спазване на върховенството на закона правата. Благодаря госпожа Томашич. Благодаря много, господин председател Европейския съюз няма бъдеще. Държавите трябва да имат собствена политика в съответните области. Няма отговорен политик, който да се откаже от своята национална политика, за да угоди на Брюксел. Разбира се, има различни мнения, различни тълкувания. Но ако става дума за човешки права, има много държави членки, които могат да бъдат критиковани, но няма други държави, които са стигматизирани, като Польша и Унгария. Питам се, защо? Следващо изказване благодаря, че ми давате думата. Тези от нас, които са тук от дълги години, следят този погром, който се извършва срещу Унгария. Казваме, че господин Орбан винаги е отговарял за своите действия по демократичен начин. И съответно резолюцията е пълна с произволни заключения. Това не мога да го подкрепя. Европейския съюз продължава да работи. Виждаме, че е, средствата за информация в Унгария са свободни, дори по-свободни, отколкото в някои други държави членки. Но има държави членки в Европейския съюз, които също освояват средства от Европейския съюз чрез корупция. И те дори хвърлят в затвора водачите на опозицията, но там не биват предприемани мерките, които биха укрепили Европейския съюз. Председателя, господин... Това приключваме с... Благодаря. Искам да се върна към някои въпроси, които се очертаха в тези разисквания от Положителното е, че унгарското правителство реши да не продължава с доста спорната реформа на административните съдилища. Но през декември беше прието ново законодателство с изменения и допълнения към Закона за съдебната власт и по-конкретно за назначаване на съдии във Върховния съд, нови възможности държавната администрация да обжалва съдебни решения и бяха внесени промени в административното правораздаване. Много съжалявам, че тази реформа се извършва много бързо, без консултации с Венецианската комисия, без обществено обсъждане. Новото законодателство не решава проблемите, които вече са поставени, защото те предизвикват безпокойство във връзка с състава и действията на Висшия съдебен съвет. Предизвикателствата накараха съвета да приеме конкретна препоръка за Унгария и това вече беше споменато от заместник-председателя на комисията в стъпителното изказване. През ноември смяната на длъжността на една от фигурите в висшите етажи на съдебната власт и преминаването му към Конституционния съд не решава въпроса. На 10 септември 90-та година е прието съдебно решение, с което се отхвърля искането за преюдициално заключение, отправено от унгарски окръжен е, съдия. Функционирането на е, нашата правна система изисква безпрепятствен достъп до съда на Европейския съюз. Чух много изказвания за дискриминацията срещу ромите – Директивата за равенството изрично забранява дискриминацията в образованието на основата на раса или етническа принадлежност. Затова ние в процедурата посочваме примери на сегрегация на ромски ученици и много внимателно следим ситуацията. Нулева е нашата толерантност към злоупотребата с европейски средства. Очакваме същото отношение към държавите членки, които отговарят за управлението на три четвърти от тези средства. Комисията извършва своите одити, когато има основания за съмнение и предприема мерки, за да защити европейския бюджет. Тук Олаф играе ключова роля. Комисията предлага да се приеме регламента за използването на европейските средства при разпространени нарушения на върховенството на закона и липса на добро финансово управление. За да контролират европейски средства, да бъдат защитени финансовите интереси на Европейския съюз срещу корупция – Държавите членки се нуждаят от независима съдебна власт, ефективно разследване, независима и ефективна прокуратура, ефективно действие на държавната администрация, която управлява средствата от европейските фондове. Като имаме предвид изискванията, за използване на тези средства, ако има риск да бъдат засегнати финансовите интереси, ние няма да се поколебаем да намалим, ограничим или спрем достъпа до финансови средства. Това, тази позиция е известна и на съвета, и на Европейския парламент и ние се придържаме към нея. Чух и е, призиви за нов механизъм за върховенството на закона. Мога да ви уверя, че ние работим по един нов механизъм и това е наша приоритетна задача. Той ще обхване всички държави членки и ще бъде е, синтез от е, различни компоненти на върховенството закона, като например системни проблеми, в избирателното право, липсата на ефективна закрила от независим и безпристрастен съд, както и въпроси, свързани с собствеността и свободата на медиите. В заключение искам да кажа, че със съжаление не мога да кажа, че положението в Унгария се подобрява от времето, когато поде инициативата си Европейския парламент. И е, призовавам унгарското правителство да преосмисли позицията си. Ние сме готови е, да следим отблизо и да предприемем необходимите мерки. Благодаря на представителя на комисията. Сега госпожа Брънач от името на съвета. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми евродепутати, позволете да ви уверя, че председателството на съвета и съвета като цяло държи много на върховенството на закона и основните права. Обща отговорност на европейските институции и държавите членки е да поддържат, прилагат и популяризират нашите ценности области. Ние ще обърнем особено внимание на вашата загриженост, както отбеляза докладчика. Финландското председателство редовно е информирало е, парламента за процедурата по член 7. Държа да подчертая, че ние смятаме да продължим тази практика. Ние ще продължим да поддържаме контакти с Европейския парламент, за да обсъдим това разумно предложение. Благодаря още веднъж председателят а, има а, а, предложение за резолюция а, за, относно член 7 по параграф 1. С това приключваме дебата. Гласуването е утре. Следваща точка. Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от 10 относно Полша. Изявление на съвета и комисията. От името на съвета госпожа Брняц. Thank you. Благодаря, господин председател. Вече имахме възможност предходния дебат да подчертаем значимостта на тези въпроси върховенството на закона и основните права са основа на нашето общество. Стратегическия план за следващите години подчертава защита и отстояване на тези ценности. Що се отнася до член 7, параграф 1 и съответно процедурата срещу Унгария, имахме три изслушвания и през миналата година имаше дебат на съвета по общи въпроси. Съветът е редовно информиран за развитието на щата в Польша. Е, през 18-та година бяха обсъдени през е, февруари, април, юли, септември и декември обсъждане на актуалните събития. Ние ще продължаваме да отдаваме значение на този въпрос, като продължим и политическия диалог между комисията и Полша. Днес внимателно ще изслушаме казаното от комисията, както и вашия дебат. Надявам се да постигнем резултати. Благодаря. Председателят сега от името на комисията госпожа Юрова. Позволете да благодаря на парламента, че включи в дневния ред текущото състояние на върховенството на закона в Полша. От жизнено важно значение е всички институции на Европейския съюз да работят за съхранение на върховенството на закона. И се радвам, че парламента следи положението в Польша и редовно получавате актуална информация от комисията а, през декември комисарят Рейндърс можа да предостави такава информация на една от вашите комисии. Що се отнася до по-скорошните обстоятелства, нека започна с това, което се случва в Съда на Европейския съюз. На 5 ноември 2019 година този съд с подкрепата на комисията постанови, че занижаването на възрастта за а, пенсиониране на съдиите а, без дискреция, преди те да достигнат изискуемата възраст и прослужено време, е дискриминация на основата на пол и а, на правилото а, за мандатност на а, съдиите, несменяемост на съдиите. На 19 ноември 2019 година Съдът на Европейския съд излезе с преюдициално решение а, по отношение на Върховния съд и постанови, че Полския върховен съд е този, който трябва да прецени дали новата дисциплинарна комисия е тази, която трябва да предостави конкретни елементи в системата. На 5 декември Върховния съд на Полша, възоснова на критериите заложени от Съда на Европейския съюз, постанови, че дисциплинарния състав не отговаря на изискванията по отношение на независимостта на съдебната власт и следователно не е в съответствие с буквата на правото на Европейския съюз и на вътрешното право на Полша. Свидетели сме на различни реакции от а, институции в Полша, които критикуват решението на Съда на Европейския съюз. И когато имаме такова предициално тълкование, е важно да има а, еднакво прилагане на правото на Европейския съюз. Що се отнася до дисциплинарните производства, на 10 октомври 2019 случай на Польша бе отнесен пред Съда на Европейския съюз и по-конкретно, според комисията, този нов а, режим за дисциплинарни наказания не съдържа гаранции за защита на лицата от политическа намеса при вземане на решенията положението остава тревожно. Независимо от това становище на Съден Европейския съюз, съдиите в съдебната система подлежат на дисциплинарни производства от тази дисциплинарна, този дисциплинарен състав. Тези обстоятелства а, създават рискове от необратими а, вреди а, нанасени от вземането на решения от този състав и вреди на независимостта на съда. Работата на този дисциплинарен съд с новите а, процедури – увеличава заплахата от унищожаване на полската съдебна система. Правят се препратки към а, решението на Съда на Европейския съюз и по тези причини вчера комисията взе решение да поиска временни мерки да бъдат прилагани по отношение на процедура за нарушения и да се отменят да се отмени а, дисциплинарната, а, дисциплинарния състав. Комисията е готова за да продължи да води този диалог с оглед на това да бъде намерено градивно решение и преодоляване на проблемите. Друго обстоятелство е свързано с новия проекто закон, който се обсъжда в момента в полския парламент. Това е проект за законодателен акт, който визира независимостта на съдебната власт и това още веднъж притеснява Европейската комисия и поради това на 19 декември изпратих писмо до президента а, на Полша, министър-председателя и председателя на Народното събрание там. Припомням, че комисията би искала да се укрепи правото, върховенството на закона и да се решават проблемите, когато те възникват. В това писмо аз приканвам полските власти да се консултират с Венецианската комисия и приканвам всички държавни органи да не се придържат към разпоредбите на новото законодателство, преди да направят необходимите консултации. Подчертах, че всеки законодателен акт трябва да е съобразен с изискванията на европейското право и не би трябвало да влушава повече върховенството на закона в Полша. Комисията приветства факта, че председателя на Сената там изиска становище от Венецианската комисия и на 9 и 10 януари а, това а, този проект закон ще бъде, а, бъдеще ще бъде а, обсъден. Разчитаме на градивен диалог, на редовни контакти с полските власти, с оглед на това да намерим конструктивно решение по всички стоящи на дневен ред въпроси. Благодаря председателя, благодаря госпожо комисар. И сега ще чуем представителите на различните групи. Госпожа Мецола, е НП. Благодаря. Мястото на Полша е в сърцето на Европейския съюз. Всъщност Полша е топтящото сърце на Европа. Присъединяването на Полша към Европейския съюз означаваше, че ние най-сетне успяхме да загърбим пет десетилетия исторически разделения и потисничество. Това беше надежда за Полша и Полша за Европа. Полските граждани са европейски граждани. Полските съдии са европейски е, съдии. Членството в Европейския съюз означава и права и отговорности. Те са взаимно свързани. Споделяме историята си и трябва да споделяме бъдещето си. Именно за това а, не можем да мълчим, когато е заплашено върховенството на закона в Польша или където и да е другата. Не можем да мълчим, когато спечеленото мнозинство се използва като да, претекста за обосноваване и оправдаване на необоснованото и неоправданото. Не можем да мълчим мълчим, когато правосъдието в Польша е изправно пред заплаха. Няма да мълчим, защото върховенство на закона означава свобода, означава равенство, означава права, означава Европа. Без правенство на закона и е, ще бъдат е, е, само красиви думи върху скъпа хартия текстовете на договора. И преди да се стигне до политически заигравания, искам съвършено да ясно да кажа. Нашата позиция за независимостта на съдиите не е нападение срещу полската държава или полския народ. Това не са нападки срещу тях. Ние просто отстояваме европейския начин на живот. И накрая поздравявам смелостта на полските съдии, които са днес с нас. Няма да ви предадем. Няма да предадем Полша. Няма да подведем и предадем Европа. Благодаря много, уважаеми, уважаема колега. Господин Лопес Агилар има думата. Благодаря, господин председател госпожо заместник председател на комисията Юрова, господин Рейндърс. Днес сме свидетели и слушахме драматичните свидетелства на полски съди, които разкриха и заклеймиха сплашването и несправедливостта за това, че са поискали независимост на съда. През последните две години станахме свидетели на различни законодателни иници... инициативи. А, а, имаше и три различни законодателни инициативи. Станахме и свидетели на три законодателни инициативи в полския сейм. Но дори да имате избирателно мнозинство, не можете да нарушавате законите и Конституцията. Полша е огром голяма страна, а Конституцията е създадена 75-та година, създадена по образец на Френската конституция от времето на Френската революция Министерството на правосъдието реагира и новосъздадения състав не, който трябва да поеме ръковод, ръководната функция, е в нарушение на закона за договор за Европейския съюз и въобще с решението от Лисабон за това полските граждани излезли да демонстрират не са сами. Не, вие не сте сами. Европейския парламент е с вас. Европейския парламент изисква от комисията достъпът до европейските средства да бъде обвързан с правовата държава и върховенството на закона в Полша. Следващо изказване. Благодаря, господин председателю. Нещо много сериозно се случва, щом съдиите излизат на протест по улиците. И действително, правителствата в някои от най-големите държави членки провеждат а, настървена кампания срещу съдиите. Над 40 и някои от тях са тук, са цел на дисциплинарни производства и опетняване на тяхното име. Нека да го кажем ясно, този вид репресивни мерки срещу съди е без прецедент в историята на Европейския съюз. И новия законодателен акт всъщност означава, че съдиите могат да бъдат уволнявани а, в противоречие на а, решението на Съда на Европейския съюз. А, и в нарушение на общите ни ценности. И производството по член 7 до тук не води до някакви по-решителни действия от страна на съвета. Европейската комисия предприе мерки за щастие, но националните правителства не могат да се крият от отговорността си по отношение защита ценностите на Европейския съюз. Полските съди са европейски съдии. И положението в Польша е европейски проблем. Така че ако не бъдат спазени техните права, нямаме Европейски съюз. Благодаря много. Сега госпожа Тери Рейнтке има думата. Благодаря. Аз съм сред онези, които днес имаха честа и удоволствието да се срещнат с полски съди, прокурори и адвокати. И много бях впечатлена от онова, което чух от тях и искам да го повторя тук. Един от тях каза, положил съм клетва пред е, полската конституция, когато встъпих в длъжност.